Добър ден, дами и господа. Най-напред трябва да отбележим, че Витал Морейра няма да може да присъства днес. Много се извинява, но се разполя и лекарите го пратиха вкъщи. Не много от вас са днес в, тук в момента, но все пак искам от името на цялата комисия да благодаря на Витал и на целият персонал на комисията по международна търговия. Не само обекто, но и всички останали. Те наистина свършиха отлична работа по време на всичките ни пътувания извън Европа. Изключително качествено си вършиха работата, която позволи и ефикасната работа на цялата ни комисия. Моля колегите от социалистите да замълчат. И бих искал да благодаря и на всички колеги от а, различните политически групи, ЕКР, ЕНП, социалистите и всички останали. Благодарете и вие на вашите екипи за свършената от тях работа. И зелените, разбира се. можем да кажем, че депутатите са толкова добри, колкото добър е екипа им. И ми се струва, че през последните 5 години наистина имахме отличен персонал във всички политически групи. И така преминаваме към дневния ред. Точка 6. Стратегията на Европа Световната банка размяна на мнение с Джефри Ди Луис, директор на отдел по международна търговия към Световната банка. Давам ви думата, господин Луис. Yeah, you've got slides, so, right, that's... А, виждам, че имате презентация. Имате ли нужда от техническа помощ? Well, the World Bank will fund it anyway. Good. Well, thank you very much, Chair, and uh, good afternoon, everybody. And um, I, we... Благодаря ви, господин председател. Добър ден на всички. Много ви благодаря за тази възможност да взема участие на вашето заседание и да ви кажа с няколко думи какво е положението при нас. Колегата Бернар Хопман беше тук при вас преди малко повече от 3 години и той ви представи новата стратегия за търговия на Световната банка. Все още продължаваме да работим с същата стратегия 3 години, може би е дълъг период в някои среди, но на нас се струва, че стратегията все е още добра. Основната ни цел е днес да ви кажем накратко какво каква е дейността на Световната банка в областта на търговията, така че ще се спра бързо на стратегията за търговията, но ще се спра на някои други елементи от нашата дейност. Не се притеснявайте, няма да е много дълго изказването ви. Ще спомена нещо за нашата програма за подпомагане на развиващите се страни, стратегията ни, подкрепата, която оказваме за преговорите по кръга на Доха, както и за дейността ни по въпроси за сягащия Европейски съюз. Мисля, че сте получили бюлетин за дейността ни по митическия съюз между Европейския съюз и Турция преди няколко седмици. И а, няколко думи накрая по големите мега а, споразумения за търговски преференции. На първо място държа да бъде, че ние не сме търговска организация. Ние се вълнуваме от търговията не защото тя ни е вълнува сама по себе си, защото тя е средство за увеличаване на богатството и просперитета. И Световната банка все по-често отбелязва, че, че търговията е много важен източник на економически растеж. И това е факт. Трудно може да се даде пример за бързо економическо развитие, където и било планета през последните 50 години което да не е било съпъствано с увеличаване на дело от световната економика и увеличаване на търговския обмен. Развиващите се страни все повече са облагодетелствани от увеличаването на търговския обмен, но един от факта, който ние забелязахме и други организации са отбелязали, е неравномерното разпределение на ползите и облагите. Отбелязваме, че страните с най-низки доходи и с най-слабо развита инфраструктура, които са най-слабо свързани с световната търговия, много често нямат възможност за достъп до търговията, от която се нуждаят. Ето защо ние Световната банка прави всичко възможно да преодолеем тези слабости и се стараем да насърчаваме различни възможности за развиващите се страни, в частност на страните с най-низки приходи да вземат участие в световната търговска система. В момента се осъществяват много промени. Аз лично съм учил търговия преди няколко десетилетия в университет и от тогава действително се промениха много неща. Има някои общи фактори, които още са валидни, но има и много промени по съвсем различен начин гледаме на функционирането на търговската система, на веригата, на стоеността. Много от а, стоките и услугите, които смятахме, че не могат да бъдат обект на търговия, в момента се търгуват. И през последните години полагаме все повече усилия, за да направим економическите системи по-устойчиви на външни фактори, включително идващи от търговията. Какво правим ние в Световната банка? Може би някои от вас вече чуха тази, тази сутрин на презентацията. Световната банка има пет основни отдела. Най-малкият е Exit, какво всъщност правим ние в Световната банка, за да постигнем някаква реална промяна? Имаме различни инструменти. Добро място кредито отпускането, на което ще се върна след малко, чрез осигуряване на техническа подкрепа. Извършваме много изследователска дейност и също така водим постоянен диалог с различни международни организации, в Женева, в Брюксел и къде ли не другаде по света. Така че имаме много различни дейности, които се съчетават. Първо по отношение на кредитирането, ние сме най-големият, най-големият организъм, предоставящ помощ за конкретни дейности, които ще помогнат конкретно на страните, които искат да имат достъп до световната търговска система и да бъдат по-ефикасни. Общият ни пакет, общият ни портфел е от 12,4 милиарда долара. Винаги сме разполагали с този общ пакет, но поради финансовата криза много силно се увеличи необходимостта от кредитопускане от наша страна. В някои случаи говорим за кредитиране на инфраструктура, на транспортни мрежи, пристанища и други подобни но голяма част от кредитите, които отпускаме с тъй нареченият софтуер на търговската мощ, като например чрез портали на знанието, подобряване на системите за образование и т.н. Виждате спивката на... Виждате всъщност еволюцията на общият ни пакет за кредитиране през годините. Това е състава на кредитите, които отпускаме. И виждате, че има известно преминаване към инструменти за улесняване на достъпа до търговската система, но като цяло портфелът ни е доста стабилен и доста диверсифициран. Друг инструмент, който може би познавате е търговската стратегия на Столната банка, която беше, като започна през 2011 година. На първо място ние се опитваме да подобрим вътрешното си функциониране в рамките на групата на Световната банка, но също така полагаме и усилия за подобряване на диалога с партньорите ни в други части на света, които са много важни за нас, като например Столната търговска организация и други. Имаме четири основни стълба диверсификация на търговията, логистика, достъп до международните пазари и е, отдела, който аз казах, е, справяне с удари и подобряване на приобщаването световно равнище. Ще ви поставя по един екран за всеки един от е, стълбовете по отношение на търговската конкурентоспособност. способност и диверсификацията сме определили набор от а, инструменти, които могат да помогнат на правителствата да, изв... да изготвят диагноза, да установят основните пречки пред конкретно способността и да предприемат съответните мерки. Съсредоточаваме се върху конкретно способността на търговията на услуги. И е, също така а, се съсредоточаваме отново върху страните с най-слаби приходи. Работим и върху световната верига на стойността и взаимосвързаността на различните финансови инструменти. Работим като цяло на тотално равнище, но имаме и отделни изследвания за конкретни отрасли. Улесняване на търговията, логистиката и финансите. Тук отново се съсредоточаваме на конкретни неща, като например транспортните коридори, управлението на границите, което е новият термин за предишните ни добре познати митници. Но а, вече надхвърляме дейността си пряко свързано с митниците и вече за четвърти път преди няколко месеци изготвихме показателят за справяне за за качество и ефективност на, на работата и чрез това проучване сравняваме данни от 5000 проучвания в голям брой държави. като се съоточаваме върху достъпа до финансиране, което беше голям проблем по време на кризата за много от развиващите се страни. Достъп до пазарите и международно сътрудничество. Занимаваме се основно с тарифите, но тук не говорим само за тарифните нетарифни бариери. Има и редица други регулаторни инструменти, които намаляват възможността за трансгранично предоставяне на услуги. Също така работим и за международното сътрудничество, както на многостранно равнище, чрез преговорите в Доха, така и чрез мегапреференциалните проекти като TTIP, както и на подрегионално равнище и присъединяването към Световната търговска организация. И четвъртата област е свързана с управлението на ударите, и на връзката с пазара на труда, начина по който се отразява търговията върху пазара на труда, екологизирането на търговската дейност, също така много важна, както за нас, така и за международната общност като цяло област. Друг важен елемент е продоволствената сигурност. По благодарение на нея много държави членки за задълги периоди от време прикриваха своите протекционистични мерки. И също така обръщаме внимание и на равенството на половете и предоставянето на равностойни търговски възможности за представители и на двата пола. Това беше най-общо представяне на нашата дейност. Разбира се, подробна информация може да намерите на интернет страницата ни. Всички също знаете, а, че кръгът с преговори от Доха, който стартира отдавна, беше в задънена улица доста време. Това скоро имахме напредък и а, От 2005 година насам се стартира една програма, която имаше за цел да подкрепи развиващите се страни, най-вече тези с ниски доходи, да развият капацитета, да се ангажират повече в самите преговори. Много от тях дори не знаеха как да участват, как да се сътрудничат с СТО и с останалите участници в процеса. И повечето от тях успяха да получат един гид с насоки, кой, който трябваше да проучат. Именно с това напредъка беше сравнително бавен и а, никой не знаеше колко точно ще ни струва а, това обучение. Създадохме също един инструментариум а, в тази насока, който беше подпомогнат а, и разработен съвместно с други международни организации. В началото а, участниците бяха сравнително малобройни, но постепенно бяха все по-многобройни и накрая беше постигнато споразумение по улеснение за търговията, подписано с голям брой партньори и бяха поети много ангажименти и, и съответно разбиващите се страни поеха ангажименти за постигане на конкретни цели за развитие. Имаше също така и доста работа свършена в съскостопански план относно продоволствената сигурност. Идеята беше да имаме много конкретни и адекватни елементи в графика за продоволствената сигурност, които да съответстват на проблемите на вътрешния пазар, на потребителите на вътрешния пазар, както и на тези вън, като нашите интервенции не струват милиони, а също така и не предизвикват протекционистични мерки. Изготвихме дневен ред и за по-слабо развитите страни. Надяваме се да имаме ефективен начин на осигуряване на достъп до пазарите за трети държави. И също и осъществихме един анализ, който показва, че милиони хора могат да бъдат извадени от бедността просто като се направи една система на квоти, свързана с безмидните а, зони. Считаме, че сме в добър етап, на добра позиция да направим нещо. Над 50% от а, нашата подкрепа а, за търговията върви в тази насока. Мислим, че можем да бъдем дори още по-ефективни И мислим, че можем също така да подобрим условията за съхранение и в, за разтоварване в пристанищата. Така или иначе ще работим в тясно сътрудничество. И още една графика виждате тук. В лявата страна виждате съответно диаграмите по години Виждате как бързо са се увеличили цифрите над 50%, 6 милиарда е това в цифри. И е, сега няколко области, в които сме се ангажирали по въпроси свързани с Европейския съюз. Осигурихме подкрепа през изминалите почти две години за подобряване на конкурентоспособността на гръцката економика. Имаше един доклад за диагностициране на проблемите в тази економика и осигуряване на средства да се, за подобряване на капацитета й. Това е част от голямото усилие на Световната банка за подобряване на условията в някои държави. Това е усилие, което беше подкрепено, разбира се, от е, Европейската комисия. Това, което успяхме да постигнем е просто да направим въпросната диагноза и да въведем някои подобрения през изминалата година. Е, предполагам, че вие знаете вече, че Гърция беше измежду държавите, които постигнаха много добри резултати относно економическо възстановяване за този кратък период. Проведохме също и аналитични изследвания относно Митническия съюз, Европейския съюз, Турция, който е почти на 20 години вече. Натали има друг съюз, който да вижда толкова добре подобренията и промените, които са се осъществили относно търговията. И слушахме много дълга презентация в това отношение преди няколко седмици от един колега. И съответно ще има след две седмици специфично събитие в Анкара по този повод. Това събитие ще покаже и бъдещите ни ангажименти с партньорите ни. О, относно така наречените тип споразумение и също и някои други споразумения за визи и не, и не само. Те не са просто за намаляване на търговските тарифи или пък за намаляване на ограниченията. Те имат много по-амбициозни цели, надхвърлящи много от съществуващите търговски споразумения инвестиции, околна среда. Ние не сме преговарящ партньор. Ние е, работим по друг начин и просто се опитваме да видим как партньорите ни могат да работят в дадена насока, да им покажем пътя, да видим какъв е капацитета, който могат да имат. И а, евентуално мислим как да съгласуваме тези мега споразумения и как дадена държава би могла да се присъедини към споразумението, след като то вече примерно е изключено и да видим какво става с тези, които са изоставени, които не са включени, но които са наблизо в същия регион и дали не могат да се включат в някакви преференциални споразумения също. И се тревожим особено, че ако тези държави са развиващи се държави, това може да не насърчи целите, които ние се опитваме да постигнем, а именно растеж и намаляване на бедността. Нека да приключа с това моите забележки, моята презентация и очаквам вашите въпроси към това, което казах тук или което съм пропуснал да кажа. Благодаря. Well, thank you very much, uh... Много благодаря, господин Луис. Аз самият имам няколко въпроса. И съм сигурен, че колегите си също ще имат въпроси. Европейския съюз е основният донор на помощ за търговия. Обяснихте ни как вие се занимавате с този вид помощ в, в Световната банка. Как е, я измервате и как я оценявате? Споменахте Бали, аз присъствах е, на преговорите сте прави, че основният въпрос е с е, споразуменията за улесняване на търговията. Как точно ги разклещате и как ги оценявате? Защото след като се вземат окончателните решения, трябва и да гарантираме че споразуменията се прилагат на практика. Много се притеснявам, когато споменавате продоволствената сигурност. Аз съм отдавна в Европейски парламент и работих по предишният кръг от преговорите в Уругвай в съвсем друго качество. И мога да ви кажа, че ние допускахме огромна грешка в Европейския съюз по отношение на продоволствената сигурност, тъй като на практика съсипахме пазарите на хранителни продукти в трети страни, сипвайки прекалено голямо количество храна там. Това е лично мое мнение. Но Разбирам колко важно решение, разбирам притесненията свързани с продоволствената търговия, и дългосвената сигурност. Знаем, че ще има недостъг на подводствени продукти на световно равнище. Когато имаше излишък в производството на хранителни продукти, ги събирахме в запаси и ги складирахме и просто следяхме къде има опасност от недостиг на храна световно равнище. И по отношение на TTIP, просто искам да чуя какво е вашето мнение. Не казвам, че моето мнение е правилно или погрешно, но ако успеем да достигнем до някаква общо съгласие между Европейския съюз, САЩ, Канада, може би Мексико и т.н. Това по този начин ще помогнем със сигурност и на трети страни, защото ще има многостранно споразумение относно нормите. А в момента те не знаят дали да следват американските стандарти, нашите стандарти или техните собствени. С това ми се струваше, че поне синхронизирането на стандартите би било положително и за трети страни. Някой от колегите иска ли да вземе думата? Явно не към момента. Има се думата, господин Уейс. Благодаря ви за много интересните въпроси. Ще им отговоря подред. Как наблюдаваме за ефективността на нашата обществена помощ? Все повече се съоточаваме върху доказването, че средствата, които изразходваме, дават конкретни резултати. Затова все по-строго наблюдаваме и когато е възможно, изготвяме официални оценки на въздействието за по-голямата част от дейността ни. Не го правим за всеки проект, не го правим във всяка област, но като цяло разполагаме с доста добре изработена структура за мониторинг на проектите и благодарение на тази система много рано идентифицираме проектите, които са изложени на някакъв риск, какъвто и, от каквото и да е било естество. И в повечето случаи можем да се намесим на достатъчно ранен етап. Освен това, Бързото увеличаване на нашия портфел е един вид признание от страна на правителствата, които са наши клиенти, че нашата дейност има смисъл. Много случаи, в частност най- страните с най-низки приходи получават конкретна сума, конкретен пакет от нас и знаете, че ако изразходват 1 е, милион долара за строеж на пристанище, това са които няма да могат да използват за строеж на училище или за други проекти. И ние използваме този модел и по този начин убеждаваме управляващите, които имат известни съмнения към нашата дейност, че програмите наистина работят и дават конкретни резултати. По отношение на споразуменията за търговски улеснения. Добрата новина е, че вече отдавна работим по всички елементи, които са обхванати от споразуменията. И се опитахме да го докажем и в Бали. И продължаваме да обясняваме на различните развиващите страни, които вече са поели ангажименти или които смятат скоро да го направят, всъщност изисквания, на които те до голяма степен вече отговарят. Тоест, голямото предизвикателство тук не е, че става въпрос за ангажименти, които трудно могат да бъдат поети и спазени. Въпросът е просто да се намери споразумение на международно многостранно равнище. Запознати се с групата от организации Анекс Д. Става въпрос за различни международни финансови организации. които работят за търговски улеснения. Тези организации вече започнаха да се срещат неофициално в Женева. Срещат също така и с групи от донори. Но отново за нас най-важното и това, което смятаме, че ние можем да направим, а другите не могат, е не просто да установим къде са проблемите в дадено търговско улеснение и да ги оправим. Ние разполагаме и с пакет, който ни предоставя възможност за кредитоотпускане. И по този начин можем не само да диагностицираме проблема, но и на практика да го разрешим. по на продоволствената сигурност, много от нещата, които се правят в нейното име, не, не само тук в Европейския съюз, но и по целия свят, на практика противоречи на економическите съображения, които би трябвало да ни ръководят. Така че съм съгласен с вас. Трябва да признаем, че в някои страни и в частност в по-бедните, по-уязвими държави, които внасят хранителни стоки, достъпа и гарантирането на продоволствената сигурност наистина са много важен фактор. а, някои нетни износители на хранителни продукти се възползват от този факт, за да си позволяват поведение, което по никакъв начин отговаря на лоялната конкуренция и това е поведение, което би следвало да бъде избягвано. И ни наблюдаваме това, което се случва, не само ние, в рамките на G20 също се работи по този мониторинг и ние сме в тясно сътрудничество с отдела по селско стопанство на g 20 и се опитваме да наблюдаваме Всъщност, специалистите знаят, че преди световната финансова криза имаше световна продоволствена криза, причинена от рязкото увеличаване на цените на хранителните продукти, което значително оказа значителен натиск върху нетните вносители на хранителни стоки. прав сте, има и много възможни облаги от TTIP, както и много евентуални проблеми. Вярно е, че чрез тези многостранни споразумения обикновено се постига напредък по отношение на регулаторните норми и подобни изисквания, но може да се стигне и до известна несигурност. Ако Европейския съюз и Съединените щати се споразумеят за общи санитарни номи, например, може да се окаже, че тези норми не могат да бъдат приложими и спазени от по-голямата част от развиващите се страни в кратки срокове, тогава може да се окаже, че съвместно договаряване на тези общи санитарни норми ще навреди на търговията на тези страни. Не казвам, че това ще бъде целенасочено, но пак казвам, трябва да разгледаме всички възможни последици, дори неочаквани последици от едно подобно споразумение. Подобен пример имаше при опита за договаряне на банковите норми по Пазел 3. Едно от, възмо... едно от предлаганите промени беше да се промени риск, рискът свързан с финансирането на търговската дейност, например. И се оказа, че ако финансирането на търговска дейност се смята за по-високо риско, отколкото в момента, то много търговски оператори няма да имат достъп до финансиране, тъй като цената на кредитирането ще се увеличи значително за тях. Така че ние не настояваме за нищо, просто се опитваме да правим оценки и да да защитаваме интересите на някои страните с най-низки приходи, които не винаги участват на заседанията, на които се, правят подобни, се взимат подобни решения и се надявам, че успяваме да постигнем някаква промяна. Благодаря ви. Да, мисля, че всички сме съгласни с казаното от вас. Сега ще помоля комисията да вземе думата. Господин Викторино, тук ли е? Искате ли да коментирате? Да, благодаря, господин председател. Благодаря на господин Луис за презентацията, която направи. От страна на комисията ние ценим много работа на Световната банка, както от аналитична гледна точка, т.е. анализите, които се правят, както вече беше казано и в презентацията, те правят много бизнес доклади. Но не само това ценим ние, но също и действията на място, на терена. Нещо, което е много важно за много държави по целия свят. Те успяват да се възползват от действията на Световната банка. Ако се върнем на 2012 година, комуникето на Комисията за растеж и развитие, където се говореше за устойчиво развитие и за растеж, Нека да напомня трите основни аспекта на нашата политика в това отношение. Първо, системата от общи преференции, която беше, пре... Пре... която беше променена, за да включва и да се сръточи на страните, които са с най-големи нужди и новоразвиващите се страни. А също е така и а, пакета за свободна търговия, нещо, което допълни нашата стратегия за търговско развитие. И както вие правилно казахте, господин председател, Европейският съюз и държавите членки, благодарим за щедростта им, те представляват най-големият заемодател, така да се каже, на а, тези новоразвиващи се държави. И сега сме в една фаза на подготовка за прилагане на практика. Споразумението даде много ясно послание, а именно, че търговските улеснения са ключовият елемент за многостранните търговски системи и има също така а, доказателства, че ползите са огромни. И можем да споделим становището, че много пъти не става нужда за материална или каквато и да била подкрепа, по-скоро от политическа воля, за да се приложат на практика тези споразумения. Много от въпросите бяха свързани с гаранциите за наличността на достатъчна техническа помощ и изграждане на капацитет, за да изпълним ние нашите ангажименти. Сега имаме много важна роля в това отношение. Вече по време на самите преговори играхме голяма роля за оформяне на споразуменията. Ние сме измежду основните а, дост дарители, така да се каже, на средства над 400 милиона евро за период 2007-2011 и допълнителна помощ, която беше обещана след подписването на споразумението. По-голямата част от тази помощ се отпуска чрез традиционните ни регионални инструменти, но също така се ангажирахме с 30 милиона евро за а, по схемата за, за упростяването на международната търговия. Тези средства ще се отпускат за спешни нужди или за нужди, които не могат да бъдат покрити от, по стандартните канали. Дискусиите сега са в много напреднало стадии с търгов... Световната банка и имат за цел да окажат техническа помощ най-вече по споразуменията за улесняване на търговията, предвидено по СТО. И а, ние се надяваме, че ще допредесем много за ключовото измерение на търговията. Благодаря. Uh, Благодаря, господин Виторино. Благодаря на господин Луис. Много интересна презентация Надявам се да можем да говорим и в бъдеще. Защото те първо очакваме и допълнителни резултати от, анализа. Сега точка 7. Презентация на детайлният анализ, оценката на въздействието, което комисията изготви, заедно с предложението за трансатлантическо партньорство в търговията и инвестициите, Европейски съюз, Съединени щати или така нареченото споразумение ТТИП. Сега имаме вече доклад за работата по това споразумение. Тук е професор Джак Пелтман от Центъра по европейски и политически проучвания, който ще ни направи кратка презентация на техните заключения. И благодаря ви за присъствието. Моля, бъдете кратък, 10 минути, след това ще има въпроси. Yeah. Чувате ли ме? Добре. Ние се възхищаваме на Европейският парламент. Не за първи път сме тук, но все пак парламента беше достатъчно дързък да поиска какви са ни ползите от тези тип. Това не е нещо, което парламентите често правят, така че възхищение. И освен това, поканихте тук да, един технически експерт в економиката, който да го обясни по-простичко. Ще се постарая. Има нужда от техническа помощ. Имам 9 слайда. Може би това ви успокоява малко. И така, нашата, е, нашата задача беше да оценим економическото въздействие от ТТИП. И в нашия доклад ние говорим общо за оценка за въздействието от търговията, от подобни споразумения и от, този, от регулацията, която тук предвиждаме. Това са различни неща. Да, как правим то, този анализ? Пет точки. Оценяваме методологата на комисията, обясняваме основните презумпции, защото това споразумение е много сложно а, и много трудно можем да приложим само економически модел. Това е GT модел. Но те тип така или иначе е сложно споразумение не може да се събере в един модел. Разгледахме също и другите търговски споразумения от близкото минало с Япония и с други и проследихме как се използва економическата точка в тях. Това, което виждате в началото на всеки слайд с този въпрос, това са въпросите зададени от Европейския парламент. Така че ние се опитахме да отговорим възможно най-добре. Дали въпросният модел CGE отговаря на аналитическите нужди и на TTIP? И отговорът е да сега, не мога да ви <laughs> кажа детайли над 50 страница детайлите, но така че трябва да видите в контекста. Екипът на Джо Франко свърши тази задача, даде този отговор. Те са специалисти и а, могат да гарантират а, отговора си. Професор Франко е един от лидерите в подобни разработки. Този модел взима предвид много економически оператори, взима предвид много економически оператори, много страни, много сектори и е ключов за ам, а, такъв, такъв тип разработка. Няма, разбира се, идеален модел. Знам, че хората търсят а, невъзможното, но то не съществува. Така че, така или иначе има ограничения с този модел, но няма нищо по-добро от него. Пълната гъвкавост на пазара на труда, това не е <laughs> каквото имаме в Европа, нито пък в Съединените щати. Но модела диктува нещата, не желанията. Инвестиции, дъщерни фирми. Има известни е, проучвания в това отношение, но не и в CGI e модела. Знаете, че взаимните инвестиции на Европейския съюз, Съединените щати и потоците, търговските потоци са от огромни мащаби. Ще видите в един от следващите слайдове това, което парламента иска да знае в това отношение. Два примера за въпроси, от, свързани с екологичната и социалното въздействие резултатите са измерени чрез емисии въглероден диоксид. Но нека да ви кажа, че това не е единственият екологичен критерий. Има и други възможности, но там се използват други характеристики. Това е въпрос на избор. Последващите аспекти а, има оценка на въздействието относно устойчивостта. И има един екип, който беше определен от комисията да направи това проучване, като ключовите глави в това проучване са точно по тези аспекти. Вчера резюмето на техния доклад беше публикувано на уебсайта им така че, може би до година, в зависимост от комисията, ще имаме много повече по екологичният аспект на нещата. Там ще има един модел, кембриджкия модел, който ще се прилага. Относно социалното въздействие, има два аспекта, които са в модел на Франко – например, промените в заплатите между слабокомпетентните и висококомпетентните работници. Там се очаква, че ще има по-голямо съревнование по TTIP и съответно ще има преместване на работните потоци към други сектори. И нека да кажем, че на този етап е много трудно тези модели да бъдат приложени на практика. Ще се върна по-късно нататък на тези въпроси. Ние сме разгледали 20 на сектора или браншове. Това е достатъчно количество, защото считаме, че това ще са основните сектори, които ще бъдат засегнати от TTIP. Няма смисъл да разглеждаме повече. Можем ли да имаме повече от 20 сектора? В GTI Plus имаме над 50 сектора. Да. Но няма чак толкова много, в този модел в, с над 50 сектора няма чак толкова много а, регулаторни бариери, които да са предвидени. И ние можем да си представим какви ще са ограниченията и какви ще са проблемите за около 20 сектора. Там нататък нещата не са сигурни. И дори така модел вече е толкова сложен и изискванията за данни са толкова масивни, че а, много трудно можем да обгърнем всички тези измерения. Тук цитираме само една страница от 300 страници приложение към доклада на специалния екип на комисията. И те имат на близо 300 хиляди наблюдения направени, за да стигнат до този анекс или това приложение. Например, а, когато говорим за домакинства, там има много по-разделения и така нататък. Комисията трябва да прави много предположения. И доколко TTIP може да оперира на практика, това също е друг въпрос – Групата използва 42 сектора, 42 заинтересовани партньори от различни сектори, за да може да направи нужните предвиждания. Зададохте въпрос от сходен характер и на колегата от Световната банка, а именно а, как моделите се разпръскват? Ами, 20% може да каже, че се получава едно разпиляване. Но така или иначе, ние сме ограничени във времето. И нашите заключения са, първо, че освен петте страни, които са директно свързани с нас, Турция, Норвегия, Канада, Швейцария и Мексико, много трудно могат да се определят последиците за всички други страни само в търговията. Има и други седем основни търговски партньора, които са извън тези, за които вече говорих така че много трудно да се предвиди. Има също така и секторни а, последици, които също още по-трудно могат да се предвидят. И няма нищо в а, съответната литература по този въпрос. А, например, Русия не изнася никакви а, обработени стоки, освен петрол и газ. Но там също може да има последици. Виждате тук една таблица, но няма да ви казвам подробности, защото ви казах, че ще се придържам към 9 слайда. Погледнете Бразилия. С TTIP Бразилия а, ще а, засегне 31% от търговията си. А да не говорим за тези, които вече казах, тези 5 там процента скача до 36. Така че се получават едни сателитни държави към споразумението или те наречен ефект на доминото. И ефекта на доминото ще дойдат с тези седем държави. Китай. Китай 42% към TTIP и 4% свързани с другите държави, които не са директно свързани с TTIP. Индонезия само 17% и 2% допълнително. Или пък Южна Африка 28% и 3% допълнителни. Това не означава, че тези странични ефекти ще се случат непременно, но ние трябва да предвидим и тези явления. А това, но в тези пет странични държави 40 няколко процента са за Турция. За другите всич, всичките ще последствията ще възлязат на над 70%. Така че вече има системи, а, които предвиждат как да се организират подобни ефекти на доминото. Също казва се, че услугите са твърде бавни. Мога да обясня, ако ви интересува. А, също се казва, че модела на Франко е сравнително бавен, защото а, смята, че е, се взима, че се разглежда спрямо половин процент от БВП а, тези странични ефекти. Но може би трябва да помислим за 1%. И накрая, последен слайд, има и други подходи. А, бих, с радост би, би говорил и за тях. Може би сателитните държави там не, съм, толкова, не са толкова интересни. А, ни, технологиите, които ще се използват, са сходни с тези на Франко. Има много повече отделено внимание на услугите. И а, И а, има също така обаче изходности, например, а, примерите, но така иначе окончателни 100% гарантирани резултати са невъзможни. Много ви благодаря. Сега давам думата над кошите в сянка. Марите. Много ви благодаря. Мисля, че тепърва започваме да разглеждаме вашето изследване. Със сигурност ще го разгледаме по внимателно. Аз работя с групата на либералите по ТИТИП. Имаме много въпроси за това до каква степен може да бъде надежна, която и да била оценка на въздействието. Знам, че много, разбира се, ще зависи от самите преговори. Взехте ли правите този факт? Тоест, предвидихте ли минималното и максимално въздействие в зависимост от реалните резултати от преговорите по, всяк, по всеки отделен въпрос или по чисто научен научно-технологичен начин се основавате на оценката на въздействието на Европейската комисия. Тоест, има ли някакви конкретни резултати по същество още получване или само методологични? Благодаря, Марике. Наистина забравих да отбележа, че са от групата на либералите. Мисля, всички го знаят. Кристофър от НДП. Много благодаря. Благодаря ви за интересното изложение. По последният слайд и последният ви въпрос. Мисля, че всички сме се сблъсквали с това проучване. То действително беше много широко разпространено и там се излагаха много големи облаки от споразумението. Вие съвсем както казахте, то е невъзможно. Може ли малко по-подробно да ни обясните защо, тъй като това беше наистина една от отправните точки при разграждане на възможностите от споразумението? Защото, както по всяко друго проучване, факта, че има една слабост, не значи, че всички останали изводи са погрешни. Интересно ще ми бъде обаче да ви чуя цялостната ви оценка за това проучване. Къде смятате, че са си свършили добре работата и къде смятате, е, че са сгрешили в този конкретен случай? Благодаря, Кристофър Яник, Яник от групата на Зелените. Е, мерси, е, Роберт. Благодаря, Роберт. Имам един въпрос за парламента. Беше ми се сторило в този процес, че аз не искам да поставя под въпрос работата, но все пак това, което беше взето за проучването, трябва да се проверят данните. И съвсем сериозно казано, така аз виждам какво се казва за трудността да се изгради модел, да се интегрират економическите сектори. Тук е, става дума за една много, едни много тежки преговори. Много трудно е да се устойностят е, тарифните ставки, да се е, постигне някаква обща оценка от един процес за намаляване на тези бариери, тарифни бариери, нетарифни бариери. Въпросът е всъщност моделът, който може да се изчисли, си остава възможен, за да се направи тази оценка или поне да се направи опит за оценка, но въпросът за нас е какви политически заключения може да извлечем от такива оценки. Тази сутрин се обърнах към комисара Дегюрста, като го попитах, зададох му въпрос за това, което, се, което е в основата на този това споразумение за свободна търговия. Той ми каза, че това ще произведе 120 милиарда. Това са 540 евро на семейство през 2017. И тази сутрин беше чудесно като го слушахме, имаме чувство, че той никой не е подписал прескомунике от е, Европейската комисия. И като включим тези 540 евро на година през 2027 година, виждаме каква е пропаста, която съществува между това, което каза комисара, който каза, че не е възможно да се постигне такава оценка и комуникацията, която се направи, за да се види всъщност каква е, какъв е залога наука, моделизиране и политическо използване. Да, това, което чух, 540 евро на семейство годишно, вие ни обяснихте много добре, че социалното отражение не се взема под внимание в днес, в днешни времена защото беше повдигнат аспекта на проучване на въздействието и е, трайност, че отражението по отношение на заедостта също не се е взема под внимание. Тоест аз искам да зная, ако трябва да посъветвате някой политически отговорник, какво би било равнището този резерв, методологичен, научен резерв, който бихте определи за един политически отговорник, който би е, подписал на драго сърце този, това споразумение, защото това ще доведе до 120 милиарда през е, 2027 и 540 евро на семейство. Какъв ще бъде, каква ще бъде резервата, всъщност политическа и научна резерва, която бихте сложили в случай на такова изявление? Яник, амин. Благодаря, Яник. Изслушахте всички въпроси. Първо ще дам думата на Европейската комисия, ако нямате нищо против. Но и не ме ми направи впечатление и Кристоф го спомена – Твърдите, че с един прост раз... пример се доказва, че резултатите са невъзможни. А вие какво смятате? Оптимистично ли сте настроен към предложението за ти тип или смятате, че има прекалено много трудности? А, Берт Ланге иска думата. Я, danke благодаря, господин председател. Аз искам да задам четири въпроса, по-скоро три. Най-напред отчетите на нетарифни Не тарифните прагове. Какво може да се получи чрез разтурването на тези предприятия? Всъщност това е много още не знаем съвсем точно какви ще бъдат нетарифните препятствия и бариери, които ние искаме да премахнем. Как може в този момент да бъдем сериозни, като изчисляваме тези нетарифни бариери? Тези проучвания са много статични и всъщност обхващат период от 15 години – дали това е със сериозни прогнози, като същевременно ние знаем, че развитието е доста неправолинейно. ако бяхме правили числена през 2008 година за следващите 15 години, ще да бъде много далеч от прогнозите. Така че тези проучвания са много статични, за да позволя да се направи сравнение за период от 15 години. И третата област въпроса с заетостта. Проучването Берт Осман в известен степен и комисията поставят на равна нога развитието на заетостта и износа и нетното увеличаване на заетостта и постигаме най-накрая цифри, които не са толкова високи в сравнение с това, което беше загубено по време на кризата 2008 година, това беше второстепенно. И така, това развитие на на заетостта. В проучването се определят кои са, кои печелят, кои губят. И чрез премахването на нетарифните бариери се казва, че има намаляване на цените и така се получава търсене, което ще доведе до увеличаване на заетостта. Но е вярно също и, че непроизводствени предприятия чрез увеличаване на външната конкуренция може да загубят от тази заетост. Така че ако се сравним Берто, проучването Бертосман и проучването на комисията, що се отнася на отражението върху заетостта, има огромни разлики. Тогава как може сериозно да предвиждаме въздействието върху заетостта, как може да говорим за губещи и за печеливши. Um... Сега бих искала да дам думата на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Най-напред бих искала да благодаря за авторите на доклада, който току-що беше представен. Благодарим им за това, че, свърши, че хвалиха малко повече светлина на един много сложен въпрос. Те се опитват да сравнят голям брой проучвания, да сравнят различни методологични подходи към извършването на оценката и ми се струва, че те действително са свършили много добра работа. А сега по няколкото въпроси, зададени от членовете на Европейския парламент след изложението. Бих искал да се спра на някой от тях. Всъщност ми се струва, че имаше един общ елемент, един общ въпрос за всичките ви изказвания и то е колко надежни са всички тези модели. И ми се струва, че това е един напълно основателен въпрос за вас като политици. До каква степен може да се разчита на един модел, предвиждаш последиците от едно търговско споразумение за едните 15-20 години? Вашият въпрос е напълно основателен. Но, както каза и Шак Пъркман, най-доброто, което може да направим е да се опитаме да предвидим бъдещето при едни такива сложни ам, преговори е чрез използването на CGI и на компютърният модел основаваше се на системата на общ е, уравновесяване. И разбира се, винаги трябва да имаме разли... подходи, които взимат максималният и минимален възможен процент на въздействие. И това правим винаги в е, Европейската комисия. Винаги има разглеждаме няколко възможни варианта. Първият е, е вариантът за съкръщаване на тарифите и ако разгледате оценката на въздействието на Европейската комисия, се виждат е, какво какви са различните възможности. е само намаляване на тарифите, добавяне на тарифните бариери, включване на услугите в преговорите и т.н. И тези таблици ви дават възможност да се запознаете с различните компоненти на преговорите. Да, разбира се, това не е идеалният начин, най-лесният е да се на нещата, но това е най-добрият начин, по който можем да представим различните възможни резултати от това споразумение. И ми се струва, че докладът на Европейската комисия се опитва да направи това представяне в степента на възможното. По отношение на намаляването на регулаторната цена на тарифните и нетарифни бариери, мисля, че винаги трябва да правим разлика между намаляване на, на регулаторните изисквания и привеждане в съвместимост. Тоест целта на това споразумение по някакъв начин не е да премахва регулаторните мерки. Неговата цел е просто да направи възможно най-лесно и ефтино спазването на тези регулаторни изисквания. Основната цел е да улесни възможностите на европейските компании да развиват своята економическа дейност в Съединените щати това може да се случи, ако ние се е, доближим възможно най-много до, е, е, до регулаторната рамка на САЩ. Европейската комисия публикува конкретни примери вчера за трудностите, с които се сблъскват малките и средни предприятия в момента, в който се опитат да продават своите стоки или услуги в САЩ. И мисля, че това е най-добрият начин да, да разберем какви са конкретните е, пречки и конкретните бариери, с които е, се опитваме да се справим. Дали е, са в размер на 545 евро на домакинство или 546 евро, не мисля, че от тази гледна точка трябва да разглеждаме въпроса. Не става въпроса за чек, който домакинствата ще получат по почтата си. Това е ясно и ми се струва, че от всичките документи, от самото проучване и от различните ни съобщения става ясно, че взимаме предвид агрегираните социални ползи и се опитваме да ги развием на глава от населението и на домакинство. Разбира се, не взимаме предвид богатите и бедни домакинства, разликата между националните приходи на различните държави членки. Няма как да вземем предвид всички тези факти, но общата ни цел е да видим какви са възможните социални облаги, не само, не само в конкретни материално-финансово изменение, но и по отношение на качеството на и разнообразието от стоки и услуги, до които имат достъп европейските граждани. Така че не говорим само за ликвидност в банковите сметки в случая. И накрая, независимо дали говорим за изследването на Бертелсман или на други проучвания, винаги е много трудно да се определи конкретен брой работни места, които могат да бъдат създадени с тип. Това е много а, трудна задача за всяко едно поручване и затова ние предпочитаме да не поемаме подобен риск. Затова и в оценката за въздействие на Европейската комисия не се опитваме да дадем такава сума. На различни места обаче се опитваме да а, дадем различни изчисления за броят на работни места, в Европейския съюз, които са свързани с а, търговската дейност и колко работни места ще бъдат загубени, ако бъде прекратен търговският обмен, например. Има различни подобни проучвания и ние ще ви ги представим. Целта ни, разбира се, е да гарантираме създаването и запазването на качествени работни места тук в Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Uh, Благодаря на комисията. Ще ви дам после пак думата. По една от цифрите на страница 54 а, при все това документ е с много дребен шрифт. А, така че предполагам колко е дълъг. А, говорите селско стопанство тук. Това е един от основните елементи. Винаги е било. Всяко едно проучване. И като че ли за първи път а, европейското селско стопанство се осъжда така подробно на, в преговорите. А, искам да попитам какво е вашето виждане по селскостопанската ситуация. Благодаря. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря на депутатите за зададените въпроси, но трябва да кажа, а, не че се опитвам да се измъкна, но А, някои от въпросите се повтарят. Или по-скоро отговорите се повтарят. Вече бях ги казал. Защото комисията също издаде един документ през август миналата година, като се опита да обясни въпросният модел CPR по-лесничко и а, представи там нещата така, както и сега представителя на комисията го направи. Относно Моделът на Франко вече виждате как се разпределят обществените поръчки, как се разпределят отделните търговски елементи. Няма смисъл да повтарям всичко това. Разбира се, никой не може да каже какви ще са наистина всички последици от TTIP след 3 или 4 години. Но мисля, че и това е нормално. Просто не може да се каже повече. Второ, нека да напомня на всички тук в залата, кои са основните цифри. Печалбата към БВП за САЩ ще бъде 13% БВП, за ЕС 5%. Ако помислите малко по тези две цифри, ще видите, че това е трудно възможно. Ще ви обясня и защо. Какво? Как, откъде ще се вземе този гигантски скок в БВП за САЩ? Това е 3,5% от настоящия БВП. И от другата страна, съвнително скромен процент. И едва част от тези 3,5% от БВП в дългосрочен план ще генерира 13% допълнителен БВП в САЩ. Тоест, ако познавате моделирането, ще видите, че това е невъзможно. Можете да погледнете нещата и по-различно. Печалбата на САЩ ще бъде 25% по-голяма. Е, а, CP, което е парижкият критерий а за Европейския съюз 10% повече, 10 пъти повече, извинявайте. Това е просто идея, която искам да ви дам. И накрая Канада ще загуби 9% от БВП. Това е много повече, отколкото Канада загуби при кризата. Това също е много невъзможно. Канада участва в Северо-Атлантическото споразумение за свободна търговия и Канада също има споразумение за свободна търговия с Европейския съюз, като вече има и много добри търговски отношения с Съединените щати. Така че помолихте ме за примери. Ето, давам ви примери. И им смятам, че са предостатъчни. По останалото. Някои от въпросите вече бяха отговорени, както казах. Относно социалното въздействие, има такова при модела CPR, а именно за ниско квалифицираните работници и преразпределението на работната ръка. Ще има преразпределение между секторите и ще има сектори, където ще имат повече търсене на работна ръка и такива с по-малко. И тук имате повече възможност за интерпретации, без да влизате в политическата страна. Но ако нямате добър модел, наистина е много трудно. Ако неправилно използвате този модел и като например не вземете предвид всички критерии или се спрете само на някои от тях, моделът може да бъде много подвеждащ. Какво ще направи въпросният екип при това ново проучване, а именно едно много задълбочено такова проучване? И точно това ние трябва да препоръчаме тук. Председателят попита дали аз съм оптимист. А, не, не е част от задачата ми да бъда песимист или оптимист. От мен се изисква да бъда неутрален и аналитичен. Но все пак, ако оптимист означава, за мен поне означава две неща. Да кажа, че TTIP е интересно и че казвам, давайте напред, ми да, ще ви кажа, че съм оптимист. И миналата седмица председателствах едно обедно заседание с депутатите в състава. И този депутат беше много критично настроен и а, критиката му беше неоснователна и беше опровергана – ако той не вярва на мандата, добре, но аз мога да кажа, че вярвам. Така че госпожата беше много повърхностна в това отношение. И ние смятаме, че по TTIP се работи много усилено и а, ние сме силно впечатлени от това споразумение, защото наистина е много сложно. Изненадани сме също колко много компромиси се направиха и от двете страни. И че това ще се случи на практика. Сега, все още е много рано за окончателни предвиждания, но мисля, че времето ще покаже, че това може да бъде постигнато. Мисля, че вече сме отишли много далеч относно постигнатото и немският депутат попита за разходите. Сравнително до... ниски са разходите. Проучването в Фонтае, те направиха един вид а, анализ на услугите, които се включат в търговските споразумения – и няма гаранции доколко е достоверно, защото не сме го видели публикувано. Може и да се публикува на този етап, няма такава публикация. И другата новина е, че комисията, генерална дирекция научни изследвания, не само дирекция търговия, работят по един проект, който се нарича Пронто. За първи път има така масова работа по подобен проект. Резултатите започват да излизат, но не е лесно. И се използва огромно количество експертиза. Това е невероятно, но така трябва да се работи. И мисля, че трябва да се питаме, можем ли да симулираме всички критерии, всички елементи, които трябва да се включат. И дори да симулирате, ще трябват няколко години преди моделът да се оформи. Но економистите не казват точно какво ще се случи междувременно – защото много неща могат да се случат в една държава и то ще даде отражение другаде. Економистите трябва да останат скромни в своите предвиждания. И относно печелившите, губещите, дори модела за, за, за безработицата е временен и може да бъде условен. И ако позволите, ние мога да кажа, че ние не можем да гарантираме а, кое ще бъде крайният резултат. Има сега и друг въпрос, който трябва да се зададем. Кой ще печели в краткосрочен план, а кой в дългосрочен? Благодаря. Благодаря ви господин професор. Много ви благодаря и за изказването. Следващата точка е съвсем кратка. Съвсем накратко. Текущото развитие на тристранните преговори. На 20 март се проведе пета неофициална тристранна среща по регламента за финансовата отговорност. Предложението направено от гъстопредседателство по членове 1, 8, 9 и 13 бяха, беше обсъдено. Като цяло се стигна до споразумение по основните въпроси. Освен въпроса за правомощията по член първи. Въпрос беше обсъден на равнище посланици петък миналата седмица и беше намерено споразумение, което в момента парламента обмисля. Следващата екстранна среща ще се проведе утре между 9 и 10.30 сутринта. Ако на това заседание са законодателите успеят да намерят компромис, за да може да приключим с работа по това досие в рамките на този мандат, ще трябва да гласуваме резултатът от тристранните срещи в, комисията по международна търговия. И тъй като това е последното ни заседание, ще трябва да свикаме извънредна среща на комисията да след тристранните преговори, за да може да гласуваме постигнатите консенс. Ще бъде взето решение от координаторите днес вечерта, кога евентуално може да се проведе това извънредно заседание. Ще помолим членовете на комисията просто да дойдат и да гласуват. Ще бъде съвсем кратко заседание и подробностите за това извънредно заседание ще бъдат разпространени от секретарията. Всички ли са наясно? Добре, продължаваме с точка 11 предложението за макрофинансова помощ за Украина, предложение на Европейската комисия. Сред нас е заместник генералния директор на генерална дирекция ЕКФИН на Европейската комисия. Следваща точка от дневния ред е представен на страна на Европейската комисия за решение на съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Украя в размер на 1 милиард евро чрез заем. Бяха взети решения през 2009-2010 година за подкрепа на Украина в размер на 610 милиона евро. И така сега давам думата на Европейската комисия и с голям интерес ще изслушам какво имате да ни кажете. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря и на комисията за поканата взема участие в, размяна, в тази размяна мнение по този толкова важен въпрос. Няма нужда да споделям тревогите на Европейската комисия, свързани с събитията в Украина, свързани не вече с нарушаването на териториалната цялност на Украина от страна на Руската федерация. Притеснени сме обаче и за економическата и финансова ситуация в страната. украинската економика беше много отслабена още преди избухването на настоящата криза. Но скорошните събития значително влушиха положението до до момента, в който стана ясно, че без значителна външна подкрепа, економиката на Украина просто ще се срине. Това беше общият контекст, в рамките на който Европейската комисия направи своето предложение за допълнителна макрофинансова помощ в размер на 1 милиард евро. Решението беше на 19 март. Най-напред бих искал да дам няколко елемента от, основ, от общият контекст, в който се прави това предложение, след което с няколко думи ще се спра на МВФ, който играе много важна роля в това начинание. И в заключение ще направя обзор на основните елементи на нашето предложение, свързано с МВФ и разбира се, с радост отговаря на въпросите ви след тези степителни думи. Украинската економика е в период на рецесия от второто тримесечие на 2012 година, като имаше само едно тримесечие на економически растеж последно три месече на 2013 година. За нещастие, обаче тази тенденция много бързо се обърна в началото на годината и се предполага, че Всъщност в началото на тази година имаше свиване на економическата економика между 3 и 4% годишна основа. Украина се сблъсква с сериозен дефицит на текущата сметка и бюджетен дефицит. Включително и поради липса на осъществяване на необходимите реформи през много дълъг период от време. В момента Украина не разполага с възможности да, да се финансира на международните пазари. Различните рейтингови агенции намалиха оценката на държавните облигации на Украина до 3 пъти С, което означава, че на практика страната вече попада в високорисковата категория валутата на страната е изложена на много силен натиск и се обесцени с близо 25% през месец февруари или по-скоро през първите два месеца на тази година. В момента се смята, че има близо 15 милиарда долара резерви, които стават в страната. Може би звучи като сериозна сума, но като цяло говорим за два месеца от ам, внос, което като цяло е много ниск равнище на резерва. Украинската економика се страда от различни структурни слабости, които трябва да бъдат преодоляни. На първо място конкурентоспособността на економиката беше подронена, в частност и поради прекалено дългото придържане към фиксиран валутен курс и то прекалено висок, ако мога да си позволя да го отбележа. На второ място неустойчивата политика, тъй като разходите далеч надхвърлят приходите. Енергийният сектор е значително субсидиран от държавата и както знаете, Украина е много зависима от съседа си по отношение на енергетиката. И на четвърто място, украинското правителство, изобщо управлението в Украина се оказа много слабо през последните години и има очевидна спешна нужда от реформи. За нас е напълно ясно, че тези слабости трябва да бъдат преодоляни, за да се гарантира бъдещето на украинската економика. Едновременно с това бих искал да подчертая, че опита на някои от държавите членки на Европейския съюз доказва, че може да има реални, съществени ползи от един преходен период. Така че, макар положението да е много сериозно, не бих казал, че положението е отчаиващо. И в това отношение, според нас е много важно да докажем, че Европейския съюз подкрепя Украина в този труден период. А сега към помощта от страна на МВФ както винаги, предварително условие за отпускането на макрофинансова помощ от страна на Европейския съюз е при договаряне на програма с МВФ. Предвид колко са сериозни проблемите, с които се сблъсква Украина, е ясно, че подкрепата идваща от МВФ ще бъде много важна част от общият пакет. Ето защо за наша радост МВФ и Украина успяха достигнат до, до споразумение на 22 март и сме убедени, че реформите, които ще приложи украинското правителство в, в, в рамките на тази програма, ще стабилизират економиката и ще дадат необходимите условия за економически растеж. МВФ изчислява, че нуждите на Украина за две години са 27 милиарда щатски долари и те ще, МВФ ще предостави между 14 и 18 милиарда. Също така очакваме управителния съвет на МВФ да одобри тази програма през месец април. Програмата на МВФ ще обхване не вече областите, които вече споменах т.е. управление на валутните курсове, бюджетна консолидация, реформа на енергийният отрасъл и съсредоточаване върху реформите на управлението като цяло и управлението на енергийния сектор в частност. И така стигам до самото предложение за макрофинансова помощ. Както спомена председателя, Европейската комисия предлага много, много фин... макрофинансова подкрепа в размер 1 милиард евро. Тя ще допълни съществуващата програма от 610 милиона евро. Тази програма вече беше одобрена съответ, респективно през 2002-2010 година, но средствата така и не бяха отпуснати. И за годито ми казано, след одобрение на новата програма за макрофинансова помощ ще имаме на разположение общо 1 милиард и 600 милиона евро. Новата макрофинансова помощ ще бъде отпусната на траншове от по 500 милиона евро. Първото плащане ще бъде през май, а второто през третото или четвърто три месече на годината, когато бъдат изпълнени всички необходими предварителни условия. Има предварителни условия по отношение на реформите на, на бюджетната структура, бизнеса за инвестиции в страната и в момента колегите са на място в Украина и договарят конкретните аспекти на тези предварителни условия. При договарянето ми гарантираме, че нашите условия напълно съвпадат с условията на Международния валутен фонд. По този начин ще гарантираме, че самата украинска държава няма да се разпокъсва в различни посоки. Също така ние ще настояваме да се смятат за приоритет реформите на обществените финанси, включително и нуждата да се подобрят системите на контрол, отчетността и прозрачността. Това, разбира се, е важно и за освояване на помощта, която ние ще отпуснем. Първоначално се предишните вече договорени 610 милиарда ще бъдат пуснати в три транша. Първият транш от 400 милиона ще бъде отпуснат забавно след одобряването на програмата от управния съвет на МВФ, а транш 2 и 3 ще бъдат отпуснати по-късно, разбира се, когато бъдат изпълни съответните предварителни условия. Но като цяло смятаме, че Общият пакет от 1,6 милиарда евро ще бъдат отпуснати в рамките на тази година, предвид колко спешно е положението в страната, но и също така, ако Украина достатъчно сериозно се заеме с прилагането на необходимите реформи. Сега няколко думи за правното основание. Предвид колко спешно е положението в страната, по изключение правното основание за това предложение е член 213 от договора, а не член 212. Държа да ви уверя, че по изключение използваме член 213 от договора и това много ясно е обяснено в текста на самото предложение. стандартно ще продължава и трябва да продължава да се използва член 212. Предвижда се съветът да приеме предложението на 14 април. Ако разбира се положим съответните усилия, ние ще го направим. Това ще ни даде възможност да отпусне първия транш през месец май. Държа да подчертая, че поемаме ангажимента, ви предоставим всички необходими сведения и сме разписали този си ангажимент и в самото предложение. И смятам, че присъствието ми днес тук е първа стъпка за спазването на този ангажимент, но можете да бъдете сигурни, че ние ще направим всичко възможно да ви информираме през целият процес. По този начин приключвам с стъпителното си изказване. Пак повтарям, това е едно много важно предложение. Положението наистина е спешно и ви моля да проявите разбиране, включително и към процедурата, която сме избрали да следваме в този случай. Um, committee... Само да напомня че тази комисия отговаря и за програмата за микрофинансиране и че парламентът е с законодател по такива теми. Но благодаря, че споменахте темата. Комисията а, направи оценка на ситуацията и представи предложение по член 213 само искам да кажа, че това не, не се опитваме да направим прецедент. Просто спешна мярка, за да решим настоящия проблем. Но отговорностите продължават да са на гърба на тази комисия. Започваме с Берт Ланген. Благодаря, господин председател. Okay. Okay. Der Herr Vorsitzende sagte ja gerade, dass er eine Emergency. Председателя каза току-що, че става дума за спешни мерки, ако правилно съм разбрал. Имаме друга бюджетна глава за спешните мерки. И Смятам, че макрофинансовата помощ и митическите облегчения не са спешни помощи. Това са друг е, вид помощи. Тъй, че това поведение на комисията не ме удовлетворява, защото тук по политически причини се използват инструменти от търговската политика, което е злоупотреба, според мен. И за да се върна на макрофинансовата помощ, има три причини, които е, заслужават е, политическо обяснение, не търговско. Първо, правната основа беше променена, което е явно нарушение на правата на парламента и трябва да помислим до каква степен парламента може да приеме такава ситуация. Второ, условието и връзката с един проект не са гарантирани. Ако сравня това с други дискусии, където е ставал друго за, дума за други страни, които може би не са толкова близки до нас и които политически, да речем, не са толкова чувствителни, виждам до каква степен е, на... е стигнато в подробностите по отношение връзката с проекта. Така че тук има голяма несъответствие между нещата. Говорим за Украина сега в днешната ситуация. И на трето място говорим за един портфел от 1 милиард. Не е все пак нищо. За пръв път даваме такава сума в рамките на един такъв проект за макрофинансова помощ. Следователно е необходимо да се внимава, когато се занимаваме с този въпрос, още повече не се знае къде ще го намерим този милиард в европейския бюджет. Следователно, аз стигам до следното заключение. Един търговски инструмент се използва – тази ситуация, за да се спечели някакво влияние политически план. Трябва да помислим дали това е разумно, дали е целесообразно, но трябва да кажа, що се отнася до процедурата, аз съм изключително изненадан. Благодаря. Хелмут Шулц. Благодаря, господин председател. Мога 100% да повторя думите на Берт, що се отнася до критичния подход. Е, по-специално, що се отнася до правната основа на този проект, но искам да добавя още две неща. Проверено ли е по време на самото е, проектиране на тази помощ, проверено ли е към кои международни организации и други Украина е задлъжняла. Трябва да видим как стои въпроса с връщането на а, тези пари, дългове, капацитета на Украина да върне пари, на която даваме пряко помощ, дали това ще бъде като мораториум или облегчаване на дълговете, вместо да предвидим а, такава помощ за е, но некоректна правна основа, дали не е помислено за друг вариант и какви са конкретните условия. Всъщност нещата още не са много ясни, но като гледам условията, които са поставени за кредитната линия, която се дава от е, Международния валутен фонд, е съвсем очевидно, че до края на годината най-късно ситуацията в Украина ще се влуши. Така че ние не помагаме тук за стабилизиране, предвид политическата и социалната по-скоро ситуация в Украина, а ние като Европейски съюз ще бъдем съотговорници за това, че ситуацията в Украина ще бъде още по-нестабилна, отколкото е в момента. И стигам до третия въпрос, що се отнася до спешността защо не изчакаме изборите? Тогава ще имаме нова правна основа за новите ръководители и с тези нови ръководители ще може спокойно и отговорно да говорим за двустранните процедури и да сключим едно подходящо споразумение и тогава да видим как ще се структурира този, това макрофинансово споразумение. Благодаря. Уилям, благодаря. През изминалите пет години не сме имали много възможност да говорим така по такива споразумения, но ето сега имаме а, тази възможност и съм много щастлив. А, въпросът ми е сходен с казаното от колегата. И може би заместника на генералната дирекция може да отговори. Каза се за... Говореше за 1,6 милиарда евро. Това заем ли е? При какви условия е заед? Или а, може да мине за безвъзмезна помощ. И колко е първото плащане и колко е второто плащане. Или с колко ще се плати предварително първото плащане и с колко второто. Освен това, бяхте много ясни, като казате, че второто плащане е условно. Но ако то е условно, първото също ли е условно? Или първото плащане е безусловно? Можете да ни разясните, надявам се. Другата точка, повдигната пак от господин Шулц, е всъщност въпрос – това беше ли предвидено в бюджета, когато той беше изготвен? Ще бъде тъжно, ако не е било предвидено. И ако не е било предвидено, в крайна сметка, откъде се взеха тези пари? Защото това е голяма сума. И накрая, моля за вашата помощ, за вашата интелектуална помощ да надградим над казаното от господин Шулц, а именно тревожа се, ако този парламент има мандат да разрешава такива заеми, разходи или каквото и да било от този тип, явно парламента има такива какъв мандат. Може би вие можете да ми кажете, на мен както и на другите колеги, да разберем парламента има ли наистина такива правомощия или не. Или може би ще трябва да чакаме нов парламент, който наистина да има формално такъв, такива правомощия. Благодаря. Uh, um, Благодаря за тези въпроси. Удоволствие, колега Уилям, да ви видя, че сте съгласни с някой колега. Добре. Ще дам думата на господин Вайнрайт да отговори на въпросите. Нека да се опитам да отговоря на всички тези а, въпроси, доколкото ми е възможно. Преди обаче искам да кажа това, което и председателят каза, за това, че не е прецедент. Мога да потвърдя. Искам да кажа също, че много сериозно сме гледали, сме гледали винаги на въпроса доколко е възможно да се следват стандартните процедури и това беше разисквано много подробно в комисията. Успяхме дори да предвидим критиките, които ще дойдат от парламента. Но в крайна сметка, заключението на комисията е, че трябва че ако бяхме поели по този път, то ще ще да забави процеса с поне месец. И второ, че ще възникне риска от много по-големи закъснения. Защо в такъв случай тази спешна ситуация възникна? Мисля, че тя е а, свързана с спецификата на ситуацията. Ако погледнете нуждите от финансиране на Украина, 27 милиарда долара за период от две години, но за този период голяма част от средствата ще са нужни за следващите 4 месеца този критичен от политическа гледна точка период. МВФ осигурява много голяма част от финансирането, но АМ, МВФ също и техният управителен съвет също си задава въпроса, а Европейския съюз каква част ще поеме. Тоест, ако ще правим нещо с Европа, те също трябва да помагат. Тоест, отвъд океана също се гледа към Европа. И, както вече казах, МВФ ще отпуснат голямата част, но също търсят някой да сподели тази финансова тежест. Това е също и въпроса, свързан с какъв политически сигнал ни ще дадем на народа на Украина на този кръстопът. Това е друг важен въпрос. Също този инструмент е финансов инструмент. Не съм сигурен, че това е изключителен търговски инструмент. Не, е такъв, не е такава му е целта, доколкото знам. Това е макрофинансова помощ към държава, която има проблем с плащанията. Имаш също въпроси, свързани с условността. Нека да разясня, че има нещо много важно като условие. А именно, че по програмите на МВФ винаги има условия. И едното от условията е да държавата да върви в правилния път. Това е също и нашето условие. Ние просто включихме условието трябва да имате програма на МВФ. Така че не, че ние не поставяме абсолютно никакви условия, но дори да имахме нулеви условия, след като а, страната се е ангажирала с МВФ, вече се прилагат 100% много сериозни условия. Какви са тези условия? за първото плащане, например, това е а, за тази цел Украина трябва да изпълни голям брой предварителни действия, за да се стартира програмата на МВФ. Например, реформи, от които те, имат, които те трябва да приложат на практика – преди дори МВФ да одобри програмата. После, както вече казах, беше зададен въпроса също, какви са европейските условия. Както вече казах, така както го дискутирахме в Киев, Знам, че може би вас не ви удовлетворява да чуете такъв отговор, но има комитет на държавите членки, който ще дискутира с комисията условията. Така че не става просто чрез приемане на а, програмата на МВФ ще има и допълнителни стъпки. Имаше въпрос дали това е безвъзмезна помощ или е заем. Заеме. Какви са условията? Това, което правим, то се прилага за всички подобни операции. Ние си имаме а, също лихва, която прилагаме, сравнително ниска, но ползата е по-скоро в кредитната ни оценка. Имаше също въпрос относно бюджетните последици. Бих потвърдил, че а, тези операции и последствия от тях не са предвидени. Тук нещата стават много по-специфични. unfortunately, ah, here it is. Yes. So the um, so the new of Та, старото предложение за макрофинансова помощ беше предвидено по бюджета, но сега при новото ние се опитахме да видим какви ще са бюджетните последици Стандартните правила предвиждат да има сравнително скромно допълнително захранване с 82 милиона След анализ решихме, че това, тази сума може да бъде адаптирана. Това, което знаем сега, тук стават много технични нещата, но че според първоначалната оценка имаме място за действие за, по фонда за гаранции, осигурен от Европейския съюз. до 2015 и дори до 2017. Тоест, имаме малко повече свобода за действие през 2016-2017 и там може да имаме финансиране чрез прехвърляне на средства от а, бюджета на 4 и предвидените 500 милиона за Египет. От там ще дойдат евентуално средствата. И така изчислихме, че можем да бъдем, да прехвърлим тези е, средства по бюджета без особена трудност. Сега въпросът за размера на първото плащане и на второто. Първият е 500. Нека да видим на кои въпроси вече отговорихме. Then, then I'm not sure I should enter into this. Uh, was asked to specu or uh, speculate or to, to think. Не знам дали настоявате за мандата на парламента. Добре. Има ли парламента такива правомощия? Аз не съм адвокат, признавам. И бих оставил този въпрос на адвокатите. Но тъй като ако следваме член 213, 213, не би трябвало да е проблем. Не мисля, че е такъв е случая. но мисля, че въпросът като цяло е, нерелевантен. Мисля, че отговорих на всичко. А, това все още е избран, официално избран парламент до момента на разпускането, така че все още има правомощия. Хелмут. Um, for, for, for Благодаря за обяснението но не отговорихте на въпроса ми, свързан с конкретното задлъжняване на Украина. На кого дължи в момента пари Украина? говорите за спешно положение, тогава обяснете ни защо Европейската комисия не беше в състояние да отпусне тази макрофинансова помощ през октомври миналата година. Защото още тогава комисарят Фюри ни осведоми тук в Европейския парламент, че Украина вече е в много затруднено економическо положение и че не е в състояние да изплати дълговете си. Така че въпросът ми към вас сега е как ще се справим с това положение? Отговорете на политическият орган на парламента. Защо не бяхме в състояние да пуснем тази помощ на Украина преди срещата на върха в Вилниус? Очаквам някакво обяснение, защото самият комисар Фюле ми обясни колко сложно е положението с изискванията на МВФ, и фактът, че Украина няма как да, е в, да бъде в състояние, т.е. че Украина не беше в състояние да изпълни тези условия през октомври преди срещата в Вилнюс. И на второ място твърдите, че искате да отправите послание на надежда към украинските граждани. Какво точно е това послание? Well, I certainly want to, want to, to give the uh, Ukrainian people a да, разбира се, искам да отправя послание на надежда на украинския народ, въпреки че не го казах. Казах, че може би трябва да дадем някакъв знак за подкрепа. И е ясно, че тази макрофинансова помощ е част от това послание, но тя е и част от общата помощ и подкрепа, която се оказва от страна на Европейския съюз. Честно казано, не съм запознат подробно кой и кога трябва да получи плащания от Украина. Ми се случва в това отношение би следвало да се правят разлики между външните плащания – които могат да бъдат и частни разходи, и разходи от а, страна на правителството, т.е. може да има и двата вида изплащания. Знам, че един от кредиторите е МВФ. Всъщност част от средствата просто са необходими за плащания към МВФ. А първият въпрос, доколкото го разбрах, е предвид колко успешно е положението, защо не беше отпусната помощ още през октомври миналата година. Това са две много различни неща обаче. Първото, първият е фактът, че цялостното положение значително се влуши в страната през месец януари и февруари тази година. Както че казах, смятаме, че економиката на страната се е свива между 3 и 4% за първото 3 месечие. Ясно е също така, че геополитическите събития имат много силно въздействие върху економиката. В много по-голяма степен, отколкото в края на миналата година. Бих добавил също така, че се промени и отношението на властите към Международния валутен фонд. Може би си спомняте, че в миналото имаше много дълги преговори с МВФ за сключване на програма. Те се проточиха с месеци, ако не и с години. Но в крайна сметка предишното правителство не успя да постигне споразумение с МВФ. А пак повтарям, без споразумение с МВФ, Европейската комисия и Европейския съюз изобщо не могат да отпуснат макрофинансова помощ. Нещата сега са кардинално различни. На власт е правителство, което е готово да извършва реформи. Беше подготвено и подписано споразумение с МВФ, което дава възможност отпускане на макрофинансова помощ. Благодаря ви. От името на комисията бих искал да благодаря на заместник генералния директор на генерална дирекция ЕКФИН. Никога не е лесно да се отговаря на въпроси в парламента, но това е защото ние обичаме да задаваме трудни въпроси и никога не се справя по-добре от Хелма по принцип. Благодаря ви. Това е последното ни заседание, така че трябва да одобрим протокола. Малко е трудно да одобряваме протокол на заседание, което при положение, че протокол още не е изготвен. Така че ако сте съгласни, нека да се доверим на секретарията, че ще ги изготви по възможно най-добър начин. Ще ги... Така че предварително ще ги одобрим, но след това ще ги почтем много внимателно и ако се наложи, ще посмъмрим секретарията през септември. Това е предложението ми. Благодаря ви, благодаря ви за присъствието. Продължаваме с заседанието на координаторите и приятно лято! Приятна почивка или приятна работа при избирането ви.